да може резултата от този парламент да бъде максимално близък до идеите на съвета и на комисията. Благодаря. Следващото заседание ще бъде утре от 9 до 14 и след обед от 15 до 22 часа проблемите, които ще бъдат разгледани, можете да намерите на страницата на Европейския парламент. Закривам заседанието. Благодаря много на всички.